Przewodniczący! Председателят. Ами, не виждам всички да стават. Колежанки и колегов. Добре дошли, дами и господа. Възобновявам сесията. Възобновявам сесията на Европейския парламент, прекъсната на 25 ноември. Протоколът е раздаден. Има ли забележки? Няма. Протоколът се счита за прият. Мога да ви дам следната информация преди да преминем към дневния ред. В четвъртък председателския съвет взе решение да проведе дебат по доклада Яндреевска, както и доклада Трюпел по бюджета 2011 година. Дебатът е насрочен за сряда. Утре ще проведем дебат по, за, по заседанието за климатичните промени в Канкун. Беше постигнат известен напредък. Там присъстваше доста голяма делегация от Европейския парламент и колегите са сред нас, заедно с комисария Хедегард, ние ще установим до доколко сме удовлетворени и какво следва да се направи преди конференцията в Южна Африка. Трето съобщение. Избрахме Гиермо Париняс за носител на наградата Сахаров. За съжаление, той не може да бъде тук в сряда. Аз призовах лично президента на Куба Роу Кастро. Надяваме се, че леди Аштен ще отбележи трудностите на господин Паринес и невъзможността му да бъде тук и се надявам, че ще повдигне въпроса в бъдещите взаимоотношения с Куба. Ако господин Париняс тръгне след няколко часа, той ще може да дойде тук. Преди 20 години, на 30 декември 1981 година, в Полша беше обявено военно положение. Хиляди активисти бяха арестувани, мнозина загинаха. Отдаваме почет на онези, които отдадаха живота си, за да спасят Европа от комунистическо иго. След поведението на Готфри Бум в пленарната зала на 24 ноември 2010 година и след отказа му да се извини за думите си, аз реших в съответствие с член 9 на правилника да му се удържат дневните надбавки за 7 дни. Подписването на правни актове в съответствие с обикновената законодателна процедура. 10 акта по обикновената законодателна процедура ще бъдат подписани в съответствие с член 70 и 4